Продължаваме заседанието. Моля колегите да вземат местата си или да напуснат пленарна зала. Следващата точка от дневния ред е свързана с изявление на комисията относно решение прието на 15 юли 2015 година относно летния пакет от мерки в областта на енергетиката. От името на комисията има думата комисар Шефчович.